Ecco, direi che possiamo incominciare, eh, anche se manca il numero. Да започнем, колеги, с заседанието. ще нямаме кворум, но гласуването така и така ще бъде в 16 часа. Чувате ли ме добре? Чувате ли превода? Всичко наред ли Чувате ли преводачите? Чувате ли е, моя глас? Това в момента е, е оригинал, е, значи от е, залата трябва да чувате гласа на председателя, канал номер едно, немска кабина. Жалко, че не разбирате италиански, но имаме и преводачи. И надявам се, ако има някакви проблеми с някои от каналите, е, те ще бъдат решени. И така, получили сте проекта за дневен ред. Предвижда се днес след обед да гласуваме е, по първията точка от дневния ред по, по същества, а именно становището на госпожа Лео Грип. А утре е, пак е предвидено гласуване, само че то е, ще бъде по други теми. Днес при всички положения обаче трябва да гласуваме по становището на госпожа Люгрип. Сега ще обсъдим първо измененията към становището на госпожа Люгрип. Ако успеем, естествено, преди гласуването ще се спрем и на темата на господин Месершмит. Гласуването по доклада на господин Месер Шмидт е утре, а след това, след гласуването сме предвидили и е, тълкуване по член 202, седма точка, е, която ще гласуваме утре. А осма точка, ако днес ни остане време, ще се спреми на нея. Изменение на член 136 от правилника за дейността в 17.30 е, ще има заседание на координаторите, което обаче трябва да се отмени. Е, това ще бъде утре сутринта, тъй като двама от нашите много важни координатори днес след обед не могат да присъстват. Е, но утре и господин Трашковски, и господин Галтиер ще бъдат тук, така че утре първо ще започнем с заседанието на координаторите. Е, това са моите съобщения, съобщенията на председателя. Е, ще видим как ще е, действаме е, по дневния ред, в зависимост от времето за гласуване. То трябва да се спази, естествено. Ако ни остане време след гласуването днес, е, ще изтеглим доклада е, Ранхел. Пауло Ранхел. Е, той бе предвиден за утре сутринта. Е, темата е прилагане на заговора от Лисабон по отношение на Европейския парламент. Но ако ни остане време, ще изтеглим тази точка днес. Надявам се, че все пак в момента, в който трябва да започнем с гласуването, в залата ще има много повече депутати, отколкото са в момента, за да имаме кворум. Освен това, утре след обед е предвидено едно извънредно заседание, нещо като изслушване с представители на различни религиозни общности, на различни църкви за укрепване на европейската демокрация ще става дума за това как можем да подобрим демократичните процеси в нашите общества. Поканили сме е, много известни експерти, е, професор Вайлер, който от е, скоро е председател на е, Европейския университет, както и е, негов колега от университета в Амстердам. Ще говорим за е, гос, избирането на заместник-председателя на Европейския парламент, господин Стоян. Е, ще бъде е, всъщност. Е, е при откриването той ще е, ръководи и семинара утре след обед. Е, ще говорим по важни въпроси, затова мога само да ви е, поканя най-настойчиво да присъствате. Съобщено ми бе, че са съобщени е, междувременно вече официално резултатите от едно изследване на СТОА С електронната поща ще получите е, материала с подробните резултати от изследването. Освен това има и един доклад е, във връзка с е, ратификацията на договорите относно економическото управление а сега по точка трета одобрение на протоколите от заседанията от 4 септември, 16 17 септември, 14 октомври. Ако до края на заседанието никой не, не се възражения или искания за промени, ще смятаме протоколите за одобрени. А сега ще дам думата на госпожа Констанс Легрип по една много важна тема. Еднообразни правила, еднообразна процедура за преобразуване на кредитни институции и някои инвестиционни посредници в рамките на единния механизъм за преобразуване и единния фонд за преобразуване на банки. Водеща е, е Комисията по економически и парични въпроси. Докладчик е, за нашата комисия е, госпожа Грип, е, Много са измененията. Е, госпожа Грип самата е направила доста предложения и изменения, но също и колегите Дав и други. Благодаря, господин председател. Добър ден, колеги. Днес сме се събрали за последен път да обсъдим важният въпрос за създаване на банков съюз в еврозоната. Вие знаете как че е ключовото значение на този бъдещ банков съюз. Това е, е много важен етап в европейската интеграция в рамките на еврозоната. Значи вторият етап, по който работим, е, това е създаване на еднообразен механизъм за преобразуване на институ... финансовите институции и също така създаване на проект и предложение за регламент, е, регламент, който е предложен от Европейската комисия на съвета, за да създадем подобен еднообразен механизъм за преобразуване на банковите институции. Нашата е, комисия е, трябва да даде мнение, защото комисията по парични и финансови въпроси фактически а, трябва да даде, а, а, тя е водеща. Економическата комисия е водеща. А нашата позиция а, е а, да разгледаме и дадеме становище по това, което ни представя економическата и парична комисия. Ще ви представя главните насоки в моят проект а също така и някои от измененията, които са внесени. Изменения, които набързо ще прегледам и ще направя някои забележки във връзка с тях. Разбира се, не мога да подробно си да разгледам всички внесени изменения, но най-горещо благодаря на всички, особено на господин Дафиков, за тяхната, техния принос Имаме 75 изменения, 45, които се отнасят до, пряко до нашето проектостановище. Аз, една голяма част от тези изменения, както казах, вече са внесени от споменатите колеги. Като имаме предвид кратките срокове, в които трябва да представим нашето становище и като имаме предвид факта, че работата, както казах, е абсолютно необходима. Нямахме възможност да организираме среща на докладчиците в сянка, така както обикновено го правим. Това покради съкратените срокове, в които трябва да работим. И измененията, много от тях са сходни и едни други се обогатяват, потвърждават гледните си точки – и моето проекто становище отразява това. Разбира се, има и изменения, които ясно се отнасят, пряко се отнасят до полето на не влизат в рамките, в рамките на правомощията на АХКО и трудно би било да се стигне до компромис по тях. Както казах, ние не сме водеща комисия, ЕКОН е водещата комисия, ние просто трябва да дадем а, становище. И за това трябва да се съсредоточим, да не излизаме извън рамките на това, което се очаква от нас, в рамките на нашите правомощия като комисия, като зачитаме а, това, което е работа на други а, парламентарни комисии. Значи да бъдем бдителни, да се придържаме към нашите правомощия, към нашите прерогативи. Очевидно, от нас се очаква да изясним някои от проблемите, повдигнати от Комисията по економически и парични въпроси, без да навлизаме в, техните, в техното поле на, на правомощия. И за това ние се придържаме изключително към въпроса за управлението на бъдещият механизъм за преобразуване. Става дума за един еднообразен механизъм за преобразуване. Необходим е един съвет за преобразуване, национални органи по преобразуването и тук участва и Европейската комисия. И разбира се, тук възникват някои твърде интересни въпроси. И те са главно отнасят до една от, един от разделите на предлаганият регламент. Това е третият раздел на регламента. И особено 1.4, точка 1.4 от този трети раздел. Значи това, което ние предлагаме, се концентрира, се получава именно върху този аспект на предлаганият от документ, предложен, внесен от комисията. Подкрепям онези изменения, които подкрепят засиления парламентарен контрол – на процеса на преобразуване, единния процес, на, е, еднообразния процес на образуване. Също така и процедурата за одобрение от страна на Европейския парламент и, а, с а, условията да е един единствен съвет по преобразуването. Това са да, са 4, 37, 40 и 69 изменения, изключително 70-то и 73 на господин Дав и 72-ро. Това са сходни изменения, които всички се отнасят до засилен парламентарен контрол. Към това се значи, нашите общи усилия за увеличаване на прозрачността и на отговорността пред Европейския парламент. Подкрепям също така измененията, чието целът да гарантират предаването на годишната програма по механизма и създаване на възможност да се дават мотивирани становища, които да се внасят в единствения цвет. Това са 15, 71 и 65 изменение които отговарят на протокола, приложен към Лисабонския договор по отношение на правомощията на националните парламенти. Значи, това са двете главни оси, двете главни насоки. От една страна парламентарният контрол, чрез одобрение на, от страна на Европейския парламент и предаване на информация към националните парламенти. Сега да се върна към това, което споменах в началото че нямам възможност да подкрепя някои изменения, внесени от колегата Шолц. И защо? Защото ми се струва, че е абсолютно необходимо, императивно е да се съсредоточим вниманието си върху това, което е нашата работа в поле, нашето поле на правомощие на комисията АВКО, за да може а, да изпратиме необходимото послание към колегите в економическата комисия. За това не съм подкрепила измененията, които излизат извън това а, поле на а, правомощията на нашата комисия. Значи става дума за изменения, които не се отнасят до въпроса за управлението на е, еднообразният механизъм, което, които са прекалено общи или пък се повтарят. И в заключение, ако бъде одобрено становището, ние ще потвърдим още един път нашата подкрепа за правните основания, които предлага Европейската комисия. Става дума за член 114 на договора, който предвижда приемане на мерки за а, сближаване на националните позиции и за функционирането на а, вътрешния пазар. Този 114 член, според мен, това е включено и в моето предложение. Надявам се, че няма да успорите това, скъпи колеги. Става дума за управлението на Банковия съюз и на фондовете за преобразуване и оздравяване на банките. С голям интерес очаквам вашите коментари и забележки, за да можем да преминем а, спокойно след това към гласуване на становището, което се предлага. Някой говори от залата, изглежда без микрофон. Не го чувам, не мога да ви кажа какво казва. А сега господин Даф поиска думата. Благодаря, господин председател. Благодаря на Констанс Легрип за встъпителните думи. Мисля, че основният въпрос във връзка с правните основания е, е следният. Би било предпазливо от наша страна да се придържаме към предложението на комисията по отношение на 114 член. Той би трябвало да бъде достатъчен за нашата цел. Създаване на единен механизъм за преобразуване на банковите институции, финансовите институции. Разбира се, очакваме становището по този въпрос. на всяко становището на Европейския съд по този въпрос. правилата, доколкото се отнасят до нас и по отношение на националните парламенти. Много важно е да разграничим ясно функциите на националните парламенти от онези на Европейският парламент. Разбира се, националните парламенти трябва да изиграят своята важна роля – във връзка с дейността на националните органи по преобразуване на финансовите институции. Затова парламентите трябва да бъдат, националните парламенти трябва да бъдат информирани за това какво трябва да правят. Но Но тук се, нещата са по-различни, отколкото кога, положението с европейските институции. И за това именно, за да може да има ясно разграничение между правомощията и функциите на националните парламенти и на европейските институции, аз внесах изменение 67 по отношение на процедурата. А, тук са възможни няколко а, подхода. Става дума за изменение 71 и 72. А, за тях се казва, че са идентични, но те всъщност не, съвсем не са идентични. А, всъщност господин Шолц и аз самия говорим за процедурата на съгласие от Едно е съгласие, друго е одобрение. Значи, като си помислих, човек, всъщност госпожа докладчика е права. Става дума за точка 109 от правилника на парламента. където става дума за изпълнителният е, съвет на Европейската Централна банка. И мисля, че тук ще се съгласа и ще се придържам към това, което предлага госпожа Легрип, вместо да настоявам на моето предложение. сега, когато става дума за процедурата за освобождаване на служители. Тук също е необходимо изясняване на нещата. Сега, член 53, по-скоро, особено неговия втори абзац, той се отнася за това, че а, директорът не трябва да бъде а, е, обект на влияние. Това ми се трува абсурдно. Особено като се има предвид, е, че 43-ти член казва, че той не трябва да получава указания от когото и да било. Е, какво значи да не, бъде, да не му бъде влияно? Това е абсолютно налудничева идея. Той може да иска мнение а, и съвети от а, различни компетентни органи и инстанции, които ще те за добре. И затова мисля, че е добре да се заличи втория абзац на 53 ти член. И накрая изменение 75. Тук бих искал да се включи един абзац по отношение на а, процедурата за преглед на, а, а, евро, може Европейският механизъм за стабилност да а, се превърне в една общ механизъм, предпазен механизъм, който се използва за преобразуването на банките. Иначе ще се, бихме се заблуждавали, ако сметнем, че националните органи, на които е възложен процеса за процедурата, за преобразуване и националните правителства, иначе ще продължат да имат възможност да блокират дейността на единият механизъм за преобразуване по отношение на преструктурирането и закриването на банките. И за това този механизъм трябва да бъде колкото може по-ефективен, по-ефикасен. Необходимо е създаване на истински банков съюз и единни еднообразни правила за разрешаване на банковите кризи, продоляване на банковите кризи. Всичко друго няма да бъде достатъчно. Разбирам, че това няма да стане веднага, но трябва най-малкото да започне да започне този процес Трябва да тръгнем поне в тази насока. Благодаря. Благодаря, господин Дав, господин Бро. Аз основно се обръщам към онези в моята страна, които нямат какво да правят и затова ни гледат. Обръщам се към тях, а не към присъстващите депутати на Европейския парламент. Има някои хора в моята страна, които могат да си зададат въпроса защо изобщо участвам в обсъждане или гласуване по този въпрос, защото това засяга само страните от еврозоната, нещо, което не въжи за Обединеното кралство, което не възнамерява да се присъедини към еврозоната, но може би бъдещето правителство на Обединеното кралство ще реши да се присъедини към еврозоната. Освен това, нормата за управлението на много нива и изключването на неучастващи държави членки е нещо, което не мога да приема, за това участвам. Аз съм загрижен от това, че е необходимо да се защитава ролята на националните парламенти, включително и парламента на Обединеното кралство. това и бих искал предварително да се намеся и да поискам да се защити роля за националните парламенти. Не съм голям привърженик на Европейския съюз. Мисля, че Европейския съюз трябва да позволи по-голяма роля на националните парламенти. парламенти. Затова смятам, че трябва тяхната роля да се повиши. Не съм привърженик и на съвета, но поне там са представени държавите членки. Още по-малко пък съм привърженик на това парламента да упражнява правомощия спрямо държавите членки, но смятам, че изборните органи трябва да упражнят контрол върху изпълнителната власт, която предлага особено единен съвет за е, преобразуване. Затова смятам, че трябва да се улеснят възможностите за контрол и надзор. Ще се въздържа от предлагане на писмени предложения. Ще се въздържа при гласуването, защото ценя националната независимост на всички държави членки, не само на моята държава членка. Благодаря ви, госп... господин Морейро, заповядайте. Благодаря ви, господин председател. Мисля, че този доклад е важен един доклад, който е посветен на една от най-решаващите инициативи на комисията, целяща да реши проблемите, проистичащи от кризата. Единният европейски пазар, единният пазар на банкови услуги в Европейския съюз има нужда от един механизъм за преобразуване. Затова смятам, че това е наистина важна инициатива. Нашето становище по съобразността на тази инициатива може да даде важен принос за този регламент. Така, например, може да разясним конституционалния статус на единия механизъм за преобразуване. Що се отнася до правното основание, не съм толкова сигурен, че то е достатъчно. Защото член 114 на договора за функциониране на ЕСА предвижда сближаване на националните законодателства, отнасящи се до създаването и функционирането на единия пазар. Задавам си въпроса дали създаването на една нова институция на Европейския съюз би се разглеждало като нещо, което се вписва в обхвата на тази разпоредба, но като че ли няма друга възможност за друго правно основание. Затова нека да се опитаме да имаме широко тълкуване на член 114. И нека да изчакаме също така решението на съда. Не съм убеден, че съдът ще сметне това правно основание за достатъчно. Може би това е случаят, в който е абсолютно необходимо да се преразгледат договорите, за да могат договорите да бъдат приведени в съответствие не само с това, което правим в сферата на економическото управление и регулацията на финансовите услуги на нивото на Европейския съюз, но също така и за да се осигури напредък в тази сфера и да се позволи да се взимат решения и в бъдеще. По ролята на Европейския парламент и националните парламенти абсолютно съм съгласен с господин Дъв, а именно, че трябва да очертаем ясно различията между ролята на Европейския парламент и на националните парламенти. Ако имаме нова институция на Европейския съюз, то независимостта на изпълнителния орган и регулаторния орган трябва да бъдат тези органи изцяло подотчетни пред Европейския парламент. Не може тези институции да бъдат подотчетни пред националните парламенти парламенти. Националните парламенти имат своята роля, особено след Лисабонския договор. Те имат правото да бъдат информирани. Техните предложения следва да се отчитат. Но това е едно. Другото е подотчетността. Тоест това означава, че даден орган трябва да се отчита пред парламент, но тук не става дума за националните парламенти, затова подкрепям ясното разграничаване между ролята на Европейския парламент и на националните парламенти. По ролята на Европейския парламент по назначаване, освобождаване от длъжност на членовете на единия механизъм за преобразуване, тук също съм съгласен, че трябва да имаме симетрия. Ролята на парламента трябва да бъде една и съща и при назначаването, и при освобождаването от длъжност. И това трябва да бъде одобрение, а не съгласие. Идеята не е да се дава съгласие на съвета да назначава съответното лице, а да се споделя одобрението при назначаването или освобождаването на ръководните кадри на този нов орган. В това отношение също съм съгласен с колегата Дав. И последно, докладчикът е извършил прекрасна работа и наистина поздравяваме я за добре свършената работа и като цяло подкрепям доклада. Благодаря ви. credo che la relatrice voglia esercitare il suo diritto di replicare a questi interventi. Докладчика сега има думата да отговори на зададените въпроси и коментари. Съвсем накратко, преди всичко искам да благодаря на тримата колеги, които се изказаха, да ги благодаря за общата подкрепа на становището. И искам да споделя с тях, че споделям напълно тяхното убеждение, е, както господин Морера, така и господин Дав говориха за това, че все още предстои много работа, за да може да вървим по-нататък към създаването на е, банковия съюз на е, и значи с това становище това е, внасяме една малка тухла в, градежа на този банков съюз, който сме предприели. Благодаря. Господин Даф иска пак да се изкаже. Извинете, че отново взим думата, но по въпроса за правното основание за цялостното предложение. Правителството на Германия, доколкото разбрах, поиска да използваме член 352 или да заместим по-скоро член 114 и член, 100, член 352. Господин Морейра загадна, че ако продължим с, с този регламент в тази му форма, това е само първата стъпка към към един федерален механизъм за преобразуване и в бъдеще, и по-добре в по-близко бъдеще, една промяна в договора ще стане необходима да се реши цялостната тази ситуация. Създаването на единен механизъм за преобразуване означава предаване на значителен дял на суверенитет на Европейския съюз. И да се опитваме това да го натикаме в рамките само на една разпоредба, не е целесообразно. Да, за момента предвиждаме една временна мярка, но ние имаме нужда от здрава и трайна основа за едно такова огромно задълбочаване в сферата на фискалната интеграция. Да. Дали докладчикът би искал да се изкаже? Не. Добре, имаме 4 минути до 4 часа. Надявам се, че повече депутати междувременно ще дойдат но за сега обявявам почивка от 5 минути. Après, pas de problème.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 Chairman, I wonder if we might make... Господин председател, може би можем да започнем. In effetti possiamo cominciare, come chiede il collega Duff, a votare колегата да помоли да се да поработим малко по-експедитивно и всъщност да започнем с следващата точка. И така обявявам темата, която ще гласуваме сега. Еднообразни правила, еднообразна процедура за преобразуване на кредитни институции и някои инвестиционни посредници в рамките на единния механизъм за преобразуване и единния фонд за преобразуване на банки. 58 изменение, господин Шацка е за, против, въздържали се, отхвърля се. Какво казахте? Да, всичко ясно ли е? Изменение 58 бе отхвърлено, но ако желаете да вземете думата, А, разбирам, да. Вие, бях, вие се въздържахте. Добре. Сега отново, господин Шолц, 59-то изменение за, против. Няма въздържали се? Не. Един въздържал се. Изменение 60 за, против, въздържали се. Един въздържал се. 61 изменение Шалц. Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Един въздържал се. 62 изменение на господин Шалц. е за? Против? Въздържал се? Да. Един. Въздържал се? Да. Или не? Господин председател, Имам една молба. До този момент не обявявахте дали изменението е прието или отхвърлено. Бихте ли е, казвали е, прието, отхвърлено, за да има яснота? Да, председателят, благодари за е, напомненето. Естествено, трябва да споделям с всички резултата. И така, всички е, изменения на господин Шалц е, бяха отхвърлени, включително и последното, което гласувахме, както ми подсказва тук. И така, всички изменения, които гласувахме до този момент и които бяха внесени от господин Шелц, са отхвърлени. 63-то изменение, господин Шелц каза. Е Против. Въздържали се. Отхвърля се. 64 кой е за? Кой е против? Въздържали се. Отхвърля се. Изменение е, 9, 10, 11, 12. няма да подлагам на гласуване. 13 изменение. Кой е за? против, въздържали се, приема се. Изменение 14. Отново докладчикът е вносител, каза. Е против. Въздържали се. Приема се. 15-то изменение на докладчика Коза. е за? Против. Въздържали се. Приемат се. 65-то изменение Коза. Е за? Против. Въздържали се. Приема се. 16-то изменение. Докладчика Коза. е за? против. Резултата не бе ясен, затова е, започваме от начало. 16-то изменение. Кой е за? Кой е против? Въздържали се. 66-то изменение. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Седемнайсто изменение, което ще бъде гласувано заедно с 18-то изменение. Можем да ги гласуваме на блок за. Против. Въздържали се. Приема се. 67. Момент. Поискано бе разделно гласуване, но всъщност то отпадна. Това искане 19-то изменение за, против, въздържали се, приема се. Изменение 20 се отнася единствено до редакционна поправка, няма да се гласува. 21 изменение допълва 25-то изменение, така че гласуваме заедно 21 и 25. Кой е за, против, въздържали се, приема се. Двадесет и пето изменение е, за... Да, казва председателят. За 21 и 25 гласувахме на блок, така че те са прияти. 22 изменение, кой е за? Против? Въздържали се, приема се. 23-24 отново са редакционни поправки по текста. Няма да се гласуват. 25-то е, изменение бе прието вече, заедно с 21. Сега 26-то изменение. За, против, въздържали се. 27 отново малка редакционна поправка. Няма нужда да гласуваме. 28 изменение. Кой е за, против, Въздържали се, приема се. 29. Ще гласуваме на практика амблок заедно с 29 и по 33 и 37. За, против, въздържали се, приема се. И така, 29, 33, 37 бяха прияти. 30, 31, 32 са редакционни поправки по текста. Няма да гласуваме. 33 беше гласувано вече. Сега гласуваме по 34-то изменение. За. Против. Въздържали се. Приема се. 35-то изменение също е, е корекция по текста. 36-то. Трябва ли да гласуваме за 36? Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. 37 изменение бе гласувано вече, заедно с 29 и 33. Прието е. 68 изменение няма да се гласува, тъй като се прие 37. 38 изменение се отнася само до е, редакция на текста. 69 изменение за, против, въздържали се, приема се. Седемдесет и едно. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. 70-то изменение отпада, тъй като бе прието 71-во изменение. Да, като имаме предвид, че гласувайки за 71-во изменение, приехме и 72-ро. Те са идентични. Трябва да поясна, че измененията не са идентични. Но след като вече гласувахме по 71, 82, 70, 39, би трябвало по същия начин да скочим на 41 во изменение. Да. Добре, те не са идентични, но в този смисъл а, гласуването а, по 40 а, няма да се глас... не е необходимо. 41 изменение. Кой е за? против, въздържали се, приема се. 73-то изменение. Не разбирам какво е написано тук. Е, е, трябва да поискам консултация с секретарията. 73-то всъщност е излишно е, тук. Трябва да гласуваме чуваме гласове от е, секретарията, трябва да се гласува 73-то изменение. Добре, но... Седемдесет и 42 и изменение, като че ли са идентични или много близки по съдържание, да не би 42 да отпадне. 73 и 42 ми е, се струва, че са идентични. Добре, нищо не се променя. Да не губим време, да гласуваме все пак 73-то изменение на господин Дев. Господин председател, е, би трябвало да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 Въздържали се. Отхвърля се. 45 и 46 изменение няма да се гласуват. 57 не. 47 изменение за против въздържали се от се. Първо изменение за против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 53-то изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. 54, господин Шелц, за, против, въздържали се, отхвърля се. 55 на господин Шалц отново, за, против, въздържали се, отхвърля се. 56 Люгрип, за, против, въздържали се, приема се. 57 легри за, против, въздържали се, приема се. Сега крайното гласуване е становището кой е за? Против, въздържали се. Приема се 15 гласа за, няма въздържали се, един глас против. Поздравяваме докладчика госпожа Люгрип. Струва ми се, че приключихме с гласуването и сега преминаваме към следващата точка от дневния ред. Но все още не виждам колегата Месър Шмидт в залата. Тогава бих могъл да дам думата на колегата Ранхел. Ако не възразявате и ако колегата Пауло Ранхел не възразява, можем да разгледаме темата прилагане на договора от Лисабон по отношение на Европейския парламент. Става дума за доклад по собствена инициатива. Е, темата първоначално бе включена в дневния ред за утре, но още в началото е, при съобщенията на председателя е, попитах дали господин Ранхел е готов още днес да информира за темата. А утре ще имаме повече време за гласуване при това положение. И така, господин Ранхел има думата сега. Много ви благодаря, господин председател. Бих искал да представя доклада си на португалски, тъй като работим преди графика, ако го направя на английски, ако би имал повече време, ще да го направя и на английски. Затова и благодаря за възможността да се изкажа на португалски. И така. Както предполагам всички знаете, това, което беше макар и в неявна форма, но постигнато като съгласие между координаторите, беше, че този доклад, който се занимава с Европейския парламент и прилагането на Лисабонския договор, вместо да се занимава с абсолютно всички теми и да се занимава с междуинституционалната рамка, това, което решихме, е решихме, че нашият колега господин Ламасур ще се занимава с взаимоотношението с съвета. Аз мисля си, че той е най-компетентен по този въпрос. А що се отнася до по-общото измерение, докладът Черковски Гвалтери се занимава с управлението на различни равнища, т.е. различните нива на управление в рамките на Европейския съюз. И може на по-късен етап да се подготви доклад за националните парламенти. Аз тук ще се занимавам с ролята на Европейския парламент в контекста на Лисабонския договор. Така че това е нещо, по което постигнахме съгласие, въпреки че ако променим мнението си, можем и да вземем по-различно решение, но аз реших да средоточа върху взаимоотношенията между Европейския парламент и комисията. Първо, следва да се отбележи, че в писмото, отнасящо се до Лисабонския договор, не се говори много за амбициите на Европейския парламент, що се отнася до взаимоотношенията с комисията, обаче ясно е, че Европейският парламент е придобил определени политически, правни, конституционални право, правомощия след ратифицирането на Лисабонския договор. И Европейския парламент продължава да упражнява тези правомощи и междувременно придобива и нови правомощи. Така че от максималистична гледна точка Европейския парламент ще придобие значително по-големи правомощия. В условията на криза Европейската комисия се сблъска с желанието на съвета да увеличи максимално правомощията си. Комисията се опитваше да играе ролята на посредник и парламентът се оказа хванат между две противоположни тенденции. Засилването на правомощият на парламента в светлината на Лисабонския договор и подходът на съвета, който се опитва да тълкува по различен начин Лисабонския договор. И на този идеологически политически фон беше подготвен този доклад и съответно оформих и предложенията си в този доклад. Кои са практическите нововведения от гледна точка на дейността на комисията? Председател на комисията ще трябва да отчете резултатите от изборите за Европейския парламент. Европейският парламент ще трябва да избере кандидата. Не говорим за одобряване. Също така има още една значителна промяна, а именно възможността да бъде отстранена от длъжност комисията. Бяха одобрени много доклади през последните години, които говореха за това, че Европейската комисия на засилване на своята роля и за да може да се постигне реална ефективност, е необходимо е да се балансира тази ситуация. Имаше редица референдуми, например в Ирландия, които доведоха до решението да се промени състав на комисията, така че да се отразяват геополитическите реалности и да има ротация. Тази идея беше веднага отхвърлена от съвета. Съветът се опита в средносрочен аспект да задоволи народа на Ирландия, позволявайки референдум, но след това внедри една целева схема адхок схема, така че това беше голямо отстъпление. Що се отнася до промените в работата на комисията, или по-скоро в начина на работата на комисията, ясно е, че комисията отстъпи от позициите си. И това е зле от гледна точка на проинтеграционистката или профедералистката гледна точка. Ако възприемете подхода, че искате да засилите интеграцията в Европейския съюз. Тук нещата са доста ясни, обаче това, което трябва да анализираме на този етап е как комисията се назначава, какъв е състава на комисията. Нека да не забравяме, че Европейският парламент има жизненно важна роля и Лисабонския договор ни дава ключова роля. Предстоят европейски избори и длъжни сме да проверим новата система от май-юни 2014 година за напред. Трябва да изпробваме новите правомощи на Европейския парламент. Трябва да кажем по какъв точно начин парламентът ще упражнява своите правомощия. И равносметката ни е доста положителна. Европейските политически партии започнаха да излъчват своите кандидати за председател на Европейската комисия преди изборите. Спомняте си, че парламентът прие през 2012 година резолюция, в която заяви, че Европейската комисия и членовете и по-точно трябва да се избират по демократичен начин. По този начин се засилва демократичната легитимност на комисията. Ако членовете на комисията не се излъчват преди изборите, има много повече свобода на действие за съвета. Но по този начин демократичният процес ще бъде засилен само непряко чрез председателя на комисията. А ние искаме членовете на комисията по този начин а, до някъде да бъдат предмет на европейските избори и да бъдат предмет на всеобщо избирателно право. Това е един елемент, който следва да приветстваме въпреки че има една паралелна логика тук, що се отнася до политическото и институционалното устройство на Европейския съюз. Тоест можем да говорим за едни параконституционални мерки, които се предприемат, за да се засили демократичната легитимност. И понеже говорим за демократичната легитимност на комисията, много хора смятат, че може тази легитимност да се засили. Лично аз не виждам как може това да се постигне, но може би точно за това е добре да проведем този дебат. Мисля, че трябва да се отслаби тежестта на комисията, като същевременно се засилят възможностите и да работи ефективно. Това ще засили демократичната легитимност. Мисля си, че следващия път трябва да обсъдим и този аспект, когато ще се преразглежда договор. Но предвид сега действащия договор и предвид това, което се говори зад колисите, в колуарите на европейските институции, очевидно има възможност да се постига напредък и ние трябва да проправим пътя, за да се осигури този напредък. Имаме положителни промени, които предлагаме, да се засили ролята на Европейския парламент при избирането или излъчването на кандидатите за Европейската комисия, например да се изисква определено мнозинство, за да може комисията да влезе в длъжност, да стъпи в длъжност за засилване на връзките между парламент и комисията. Необходимо обаче да се отбележи, че има различни начини за да се постигне това. Има едно интересно предложение, по което според мен си струва да работим по-подробно. Например, може да се поиска мнозинство на всички депутати в Европейския парламент, за да се извърши промяна в състава на Европейската комисия. Тоест, да, е необходимо не просто мнозинство, мнозинство от две трети. Така че промяната в системата, така че само едно обикновено мнозинство да постигне реална промяна в състава на комисията е неотменна част на подхода за управление на много равнища. Тук виждаме един ключов момент. В съответствие с системата Европейският парламент ще бъде в състояние да предлага вод на недоверие към Европейската комисия или отделен комисар и да отстрани от длъжност цялата комисия. Лично аз съм против това да има индивидуални вотове на недоверие. Ще ви кажа защо. Защото това е срещу опита, който имаме с рамковото споразумение и всичките преговори. Трябва да признаем, че има слабости в дейността на Европейския парламент. Понякога Европейският парламент има твърде слаб подход, когато става дума за разделението на властите. Трябва да се придържаме към подхода, който обикновено се възприема на международни преговори. Тоест, няма международна схема, при която членовете на парламента да участват пряко в международните преговори. Те могат да дадат своето одобрение в резултат на гласуване в парламента, но те не присъстват на преговорите и не водят преговорите. Хората често казват, че трябва да участвам в международните преговори, обаче аз го смятам за доста странно, защото е странно депутатите в парламента да участват в преговорите. Те могат да участват като малка група в основа на мандата, даден им от парламента, но те участват в този процес чрез процеса на ратификация. Ние в Европейския парламент тук много смесваме нещата. Не мисля, че има някакъв смисъл ние в Европейския парламент да решаваме точно кой е и кой не е член на комисията или на което да било правителство. Смятам, че това трябва да бъде правомощи на председателя на комисията. Ако ние само седим на страни и казваме, нека да има правителство, което се формира от парламент или нещо подобно, лично аз почвам да мисля за ужасите на Френската революция. ако парламента започне да казва кой трябва да бъде назначен, правителство, кой не, трябва да има независимост на изпълнителната власт. Ако парламентът започне да решава кой трябва и кой не трябва да влиза в правителството по един казуистичен начин, аз мисля, че парламентът просто ще изгуби от погледа си това, което прави комисията. И ще има едно правителство, което де-факто се ръководи от парламента. Мисля, че парадигматичният модел тук е британския модел – когато имаме подход, при който начало е правителството, а не парламента. Тоест, правителството изпълнява изпълнителните функции при надзор и контрол от страна на парламента. И също така, разбира се, ние имаме пропорционално представителство, а не мажоритарно, както в Обединеното кралство, но искам да покажа чрез този пример, че смятам, че този подход би отслабил и разпокъсал изпълнителната власт. Ние можем да упражняваме демократичен контрол върху дейността на комисията и това е правилото, с което би трябвало да съгласи изпълнителната власт, но не смятам, че трябва да има пряка намеса в всекидневната дейност на Европейската комисия. Освен това, индивидуалните вотове на недоверие спрямо отделни членове на комисията могат да доведат до прекомерна намеса, особено когато става дума за международни преговори, които води комисията. Едно нещо е да упражняваш контрол, а друго е да се опитваш да се отървеш от някой или друг член на комисията, без особени причини за това. И така, какво имаме за момента? В момента имаме проблем а именно членовете на националните парламенти се намесват в международните европейски преговори. Например, Ангела Меркел иска да прекъсне обсъжданията в съвета, да отида в Бундестага и след това да се върне отново на маса на преговорите. Това всичко забавя процеса и създава едно такова усещане в Европа, че правителствата са абсолютно под контрола на, на националните парламенти. Мисля си, че тук няма да има победители при подобен вид преговори. Така че правителството трябва да упражнява определени правомощи, без да има неправомерна намеса. Мисля си, че твърде често нямаме достатъчно осъзнаване колко е необходимо да има разделяне на властите. Нямаме такова осъзнаване в Европейския парламент и трябва да се коригира тази ситуация. Определено трябва да се увеличат правомощията на Европейския парламент да упражнява контрол и може би трябва да засилим законодателните ни правомощия, включително и законодателната инициатива, но ние не трябва да допускаме правителство, което е подконтролно на парламента при което само на пленарни заседания се взимат решения. Също така смятам, предвид това, че говорим за независимостта на изпълнителната власт, смятам, че ще бъде интересно да видим това, което е било изоставено при изготвянето на конституционния договор, а именно, че председателят на комисията избира състава на комисията. Мисля си, че е добре тази идея да бъде върната. Председателят на комисия да помоли всяка държава членка да излъчи трима кандидати и председателят да избере един кандидат от всяка държава членка. Защо това е добре? Първо, това ще позволи да се осигури равнопоставеност между половете. Защото ако има такова изискване, държавите членки ще трябва да бъдат плуралисти и да избират, плуралистични, да избират кандидати от двата пола. Също така ще се координират по-добре портфелите. Представете си ситуацията, в която председателят на комисията разпределя портфелите възоснова на компетентността и уменията на предлаганите кандидати. Много е трудно на председателя на комисията да дава портфели без да има такива насоки. Така че единият път, по който можем да поемем, който определено е рискован, това е пътят към увеличаването на парламентарния подход, т.е. засилването на капацитета, на политическия капацитет – на европейските партии да излъчват кандидати за председател на комисията и да има един британски модел, при който членовете на комисията ще идват от парламента, ще бъдат по-скоро избрани от парламента, за да станат членове на комисията. Също така по този начин ще се даде на комисията възможността за правомощие и повече независимост. Аз съм срещу това да могат да бъдат отстранявани от парламента индивидуални, отделни комисари. Това ще бъде много вредно за работата на комисията. Мисля си, че председателят на комисията трябва да може да избира комисарите от броя на предлаганите от държавите членки кандидати по три кандидата от всяка държава членка. Що се отнася до волта на недоверие, необходимо е, когато парламентът гласува, мнозинството да бъде две трети, за да се приеме вота на недоверие, защото ние трябва да говорим тук практически за отстраняване от длъжност, импичмент, а не вод на недоверие, т.е. парламентът чрез квалифицирано мнозинство ще може да отстранява един вид правителството. Това, което правя е сравнява модела на Обединеното кралство и на САЩ. Ако разгледам британския модел през 17-18 век, тогава е имало модел за импичмент, обаче се е изисквало да има обикновено мнозинство. докато в САЩ се запази за импичмента необходимото мнозинство от две трети. И по този начин САЩ са се предвижили към по-президентски модел. Искам да ви кажа какви са заплахите от този по-силно парламентарен модел. Първо, ще създаде една ОС комисия парламент ще имаме един конституционален континуум между Европейската комисия и парламента. И това ще означава, че другият полюс на политическото напрежение, другият полюс на конституционалните правомощи ще бъде съветът. И ако днес сме загрижени заради неочакваното и несъразмерното увеличаване правомощият на съвета, откакто започна да се прилага Лисабонския договор, ние знаем, че това сложи на две различни причини. Първо, кризата, нещо, което не можеше да бъде предвидено в договорите, и кризата в момента се решава предимно чрез междуправителствения метод и вторият аспект е максималистичното тълкуване на договорите от страна на съвета. Това е нещо, което можехме да предвидим. Лично аз можех да го предвидя, когато се изготвяха междуинституционалните споразумения между институциите, рамковите споразумения между институциите. И виждаме, че нещата не вървят така, както се предвиждаше, така, както се целеше. Виждаме, че има оставление дори от римския договор. Така че продължава да съществува тази загриженост от това, че съветът все повече засилва и продължава да засилва своята роля и виждаме тук едно институционално напрежение и противоречие между институциите и то ще засили, ако има една такава ос между парламента и комисията и от друга страна органите, които представляват държавите членки. Съветът, който представлява държавите членки така че може да се озовем в ситуация, в която ще създаде едно разцепление между тези два органа. Не искам да казвам, че този парламентарен подход е лош, обаче да може да създаде нещо като институционална шизофрения. Защото има органи, които представляват интересите на държавите членки, но те трябва да бъдат на част от архитектурата на Европейския съюз, представлявайки държавите членки в Европейския съюз. Т.е. ще има една свободна орбита. Но що се отнася до равнопоставеността на институциите, мисля, че трябва да изберем един по проинтеграционен модел, а именно Европейската комисия и парламента. Какво бихме могли да направим като альтернатива? Какво можем да направим, за да балансираме тази ситуация, ако тръгнем по пътя на укрепването на парламентарния модел? Това е точно, което искам да подчертая. Ако искаме да имаме независимост на изпълнителната власт, ако искаме да се засилят правомощият на комисията, но същевременно и да привлечем наша страна и съвета и да няма такива явни пукнатини разцепление между съвета и комисията. Ние виждаме днес това разцепление между тези, които искат да защитават интерес на държавите членки и онези, които твърдят, че защитават европейските интереси на държавите членки. Това е нещо, което можем да обсъдим заедно. Вместо това да се придвижваме към по-парламентарния модел – можем да се придвижим към по-президентски подход, що се отнася до органите на Европейския съюз. Тоест ще имаме председател на Европейската комисия, който по-скоро ще наподобява президентска фигура, повече отколкото сега. И също така смятам, че е важно да се отчете една картина, която искам да ви представя. Трудно е да се прилагат тези модели, които знаем от държавите членки или от федерални системи и да прилагаме тези системи към една такава хибридна структура с Европейския съюз. Както знаем, не е държава, това е набор от институции. Всяка една от тях има своя конституционален състав и устройство. Така че тази тъкън трябва да остане непокътната, за да могат тези институции да действат като единно цяло. Нека да се върнем отново към тези модели. Когато разглежда модела за управление на Европейския съюз и взаимоотношенията между парламента и комисията, това, което виждам е и нашите френски колеги ще одобрят това а, виждам един полупрезидентски модел, особено когато се избира или назначава комисията, но и също когато се назначават комисарите. Тук участват и съвет и парламента. Съветът излъчва кандидати, но парламента трябва да одобри този кандидат. Ситуацията е сходна с тази в монархите. Тук не говорим за абсолютна монархия, но дори и за това, което се случва в Обединеното кралство. имаме един орган, който едновременно зависи и от съвета, и от парламента. И това е изпълнителен орган. Тоест това е една странна система, която де-факто е един полупрезидентски модел. Председателят на комисията не е държавен глава, но председателят на съвета може да бъдат бъде предвидено нещо като колегиален държавен глава. Така че по-скоро този модел е полупрезидентски. Също така, съветът има активен начин да оказва влияние върху Председател на комисията. Всички знаем за това. Самото присъствие на председател на комисията на заседанието на съвета има своето влияние. И ние знаем, че председателят на комисията участва в заседанието на съвета понякога, защото той трябва да го направи, защото иска да го направи, но ние знаем, че това има своето влияние върху вземането на решения от съвета. Тук няма нищо ново, но това е далеч не първата система, в която имаме колегиален президентски модел. В Кипър има подобен модел, в Чили. Не точно по същия начин, но нещо подобно. Какво трябва да имаме тук? Трябва да имаме альтернатива на президентския подход, президентския модел – трябва да имаме преки избори на председателя на комисията. Ако имаме преки избори за председател на комисията, то тогава този модел, който създаваме, при който имаме кандидати за длъжността председател на комисията, така както са излъчени от европейските политически партии, и ако имаме пряко избран председател на комисията, това ще бъде по-представително за цялата система. Така че, уважаеми колеги, смятам, че ще бъде в много сложна ситуация. Ако председателят на комисията се избира пряко, ще бъде много сложно Европейският парламент да може да поиска отстраняването му от длъжност. Практически става невъзможно. Не съм сигурен за датите, но в Израел президентът се избираше пряко с възможността да бъде отстранен от длъжност чрез гласуване в парламента с мнозинство от 50% плюс един глас. Това беше катастрофа. Трябва да признаем, да осъзнаем, че ще имаме един по-американизиран модел. Ако се въде тази система, какви ще бъдат предимствата? Предимствата ще бъде, че съветът ще бъде сведен до реалната му роля. Ясно е, че нито един Европейски съвет няма да може да състезава с европейския министр-председател или председателя на Европейската комисия, който е пряко избран. И тук трябва да сме много внимателни, защото тук нещата могат да се четаят можем да нямаме председател на комисията, но вместо това председател на съвета. Обаче това ще бъде съвсем различна система. И това ще предизвика много проблеми. Как един избран министър-председател на Европейския съюз, избран от съвета, да бъде също така и президент на Франция. Едва ли това ще се случи? Мисля, че това ще бъде карикатура Просто искам да покажа, че това не е една система, която може да се реализира на практика. И сега искам да се върна към основната структура. Ако председателят на комисията се избира пряко, то разбира се, това ще има своите последици, които са много интересни. Първо, в рамките на тази система парламентът няма да има система за вод на недоверие, която да позволи да се отстрани комисията от длъжност. И втората последица е, че съветът е ще има правомощи единствено и само каквито има горната камера на парламента и постепенно ще отслабват неговите правомощия. Т.е. това ще бъде нещо като законодателна камера на парламента, но по-голямата част от законодателния капацитет ще има Европейския парламент. Това не е нещо ново. Сенатът в САЩ има повече правомощи, що се отнася до законодателството, отколкото Камерата на представителите в Американския конгрес. Това обаче не е чак толкова важно. Това обаче има значение, когато мислим как какви са последиците, например, при назначаването на федерални съди в САЩ. Понякога сенаторите имат повече правомощия, отколкото долната камера. Обаче не смятам, че е необходимо това да се разглежда като необратимост или неизбежност на тези последици. Не може да се очаква съветът да изтегли към себе всички правомощия. Просто си мисля, че това ще означава, че съветът постепенно ще стане нещо като Сенат, като горна камера на парламента и това ще бъде подходът, който ще проистича от избор, евентуален избор на парламентарния модел. Освен това, при този конкретен модел няма да бъде толкова смущаващо, ако ще има гласуване за отстраняване на отделни комисари. ако това ще стане възможно, то тогава Европейския парламент би могъл да се намесва в работа на Европейска комисия чрез устраняване на отделни членове на Европейската комисия. Това, което е важно обаче тук да се гарантира е и трябва да се комисия или парламент или съвет ще извършва това. Но излъчването на комисарите, разбира се, ще трябва да подлежи на процес на изслушване. Процес на проучване, ние знаем, че той вече съществува. Ние знаем, че това се случи през 2004 година, когато един италиански комисар, кандидат-комисар беше из отхвърлен. През 2009 година българска кандидатка за депутат беше от, за член на комисия беше отхвърлена. И ако обаче се придържаме към по-президентския модел, аз мисля, че едва ли ще бъде толкова зле да имаме вод на недоверие. И... Да, мисля, че, мисля, че въпросът за е, възможността да се е, гласува недоверие е много важен. Така че е, при всички положения трябва да запазим едно такова право и правомощи на парламента. Да. Едно нещо бих искал да е, предложа на вашето внимание и е, на него трябва да се спрем по-подробно. Конституционните е, взаимоотношения е, или по-скоро съотношението от конституционна гледна точка между комисията и парламента е много важно и интересно. Различните е, видове системи, е, които съществуват, е, са е, твърде разнообразни. Би трябвало да дадем малко повече свобода на председателя на комисията, който да може да избира комисарите. Ако председателят на комисията. Е, действително може да избира между трима кандидати е, от всяка държава е, член. Тогава ще осигурим именно едно, един по-голям избор. нека да имаме предвид, че е много трудно да се справяш с организацията и администрацията в един състав от 28 комисари от различни държави членки. Комисарите имат съответните портфейли, съответните ресори. Някои от тях са много наситени и много големи, а други са на практика много по-малки. И това не винаги а, зависи, но все пак в, в а, голяма степен зависи от а, това, от коя държава член е комисарят. Ирландският а, референдум и а, желанието за уравновесяване на а, отношенията между държавите членки а, и организирането им на едно по-добро от качествено гледна точка равнище е важно. Естествено, първо, ние трябва да имаме предвид това, което е записано в Лисабонския договор. Две трети е записано там. А ако в рамките на легислатурния период е, е, две трети от държавите е, имат в рамките на легислатурния период определен портфел, но една трета от комисарите в рамките на същия този легислатурен период, съгласно Лисабонския договор, нямат определен портфейл. И ето това трябва естествено да уравновесява и в геополитическо отношение нещата. Тоест, кой е от по-богата страна, кой е от по-бедна страна, кой е от по-голяма, по-важна, по-маловажна и така нататък, ако изобщо можем да говорим за важна и маловажна. И така, имаме е, една определена част от комисарите, които са без портфейл, но е, това на практика означава действително, че основното бреме, основната тежест е, в комисията ще падне на плещите на 16-17 комисари с определен портфейл е, но е, структурата става по-стройна, по-стегната и по-ефективна. Организацията е по-лесна вече. Останалите, естествено, които са без портфел, подпомагат е, дейността на тези, които са с портфел. Именно държавите членки, които са излъчили комисар без портфел, ще имат възможност, независимо от това, че техния комисар е без портфел, да участват по-активно в работата на комисията. В договорите е записано, че комисията е силна, независима от указания, откъдето и да било и ние в никакъв случай не бива да допускаме отслабване на позициите на комисията. Тя трябва да бъде е, действително една е, е, силна, стабилна институция, така че е, имаме възможност чрез е, едно засилване на президентските е, елементи и чрез е, едно. Е, съкрещаване на структурата е, в най-добрия смисъл на думата, като е, предвидим портфели за е, две трети от комисарите, да осигурим тази важна роля на комисията. Естествено, че трябва комисията да бъде независима, да бъде безпристрастна, да, така трябва да работят и комисарите, независимо от това, че са представители на отделни държави. И така, държавите членки, които е, имат комисар без портфел, ще получат гаранция, че ще могат да излагат своите проблеми и същевременно да подпомагат работата на комисията по един равностоен начин. Те, освен това, ще получават и непрекъснато различни задачи. независимо от това, че нямат портфел, както знаете, в много случаи най-вече представителни ще бъдат техните функции, но много често се налага комисари да посещават по различни поводи държавите членки и именно тези комисари без портфел ще извършват и подобни дейности. В известен смисъл те ще бъдат дори по-независими, по-свободни и ще могат по свое осмотрение да взимат решения. И така твърде дълго говорих, затова сега в заключение няколко думи още. Ще се спра на някои от техническите аспекти. Естествено, така наречените макро аспекти са важни. Ай, много от въпросите не са особено привлекателни, е, е, но именно тези, които не са особено атрактивни, са всъщност е, най-тясно свързани с правомощията и с мощта изобщо на тези институции и на комисията, и на парламента. Понякога именно там трябва да търсим и троянските коне в тези наглед неинтересни въпроси, е, при които обаче става дума за много важни правомощия. И така трябва наистина да помислим как комисията ще се справи с така, участието на парламента в международните преговори. Ние сме категорични в това отношение. Ние приемаме или отхвърляме определен вид споразумения и спогадби. Ето, ще ви припомня само SWIFT – много важно бе Европейският парламент е, да покаже колко е важна неговата роля и а, е, къде точно желая да се позиционира. времено, обаче депутатите понякога смятат, че сами трябва да водят преговорите. Е, и така да се каже да надзирават комисията, да надзъртат през рамото и е, когато тя води преговори. Е, не, не става дума за това. Когато говорим за включване на парламента в международните преговори. Парламента трябва да има информация е, за това как протичат преговорите, какви са резултатите от преговорите. Той може да одобрява, може да отхвърля, но в самите преговори не можем да се намесваме. Не бива да го правим. Правителствата а, имат на практика правомощията да а, договарят споразумение. А, така че и тук комисията го прави. А, ние ратифицираме. Ето Шенген е чудесен пример за това. А, имаше опити да се изолира, да се игнорира Европейския парламент при взимането на решението. Но Европейският парламент настояваше неговата роля да се зачита. Ако си спомняте, имаше проблеми с съвета. Съветът не желаеше да ни информира за всичко, което се планира и което става. Но ние е, успешно е, успяхме да накараме е, съвета да се съобразява с нашата роля. Така че именно Шенген е един добър пример за това, че Европейския парламент е, успява да отстоява позициите си много по-добре, отколкото националните парламенти. Да, е, естествено, нещата са много по-различни, отколкото в една федерално устроена държава, каквато е САЩ. Парламентът е, и комисията е, имат определени акценти в своята работа. Парламентът е, като че ли е насочен е, повече към е, външните е, дейности, е, комисията повече към вътрешните, но е, което си е право, е, комисията много често е заемала позицията и с честие е изпълнявала позиция на честен посредник в някои конфликти между съвета и парламента. Със сигурност е, можем да подобрим обаче съотношението между институциите. Независимо от това в каква посока ще решим да се развиваме, дали при засилване на е, е, засилване на президентските елементи или е, засилване на парламентарните елементи, е, парламента трябва да запази своята по-силна роля. Ако тръгнем по президентския модел или президентския модел, ще има едно по-силно разграничаване между институциите, но изключително важно е в рамковото споразумение и съветът да подкрепя нашите виждания. Съветът обаче очевидно не желае подобни параконституционни споразумения. Е, спомняте си колко трудно беше и при е, договарянето на интер... Е, междуинституционалното споразумение, но Струва ми се, че колегите от правната комисия са бдителни, на штрек и можем да разчитаме на тях. Винаги много гъвкаво сме водили преговорите, понякога сме поизбързвали е, с желанието още на първо четене да е, приключим с е, дадено е, досие. Така че парламентът понякога и то доста често е игнорирал, така да се каже, формалните изисквания по отношение на законодателната процедура, за да може да напредне в консултациите и преговорите с съвета. Да, естествено, това е, е неформалният модел, който е много привлекателен, който е, ни дава възможност за гъвкави действия, но по отношение на съвета ми се струва, че трябва да се придържаме към формалностите, че трябва да бъдем абсолютно стриктни и коректи, ако желаем да подпишем действително едно споразумение със съвета. Е, цялата тази конструкция, институционалната рамка в е, Европейския съюз е нещо много сложно, но е изключително важно тъй като през 90-те години, 95-та, 96-та година се казваше, да, добре, е, неформалният е подход е чудесен, така можем много бързо, експедитивно, гъвкаво да е, вършим работата. Е, винаги, когато се действа, така да се каже, без е, е твърде много формалности, е, си по-ефективен. Но също времено, когато става дума за контрол, за надзор, е, е хубаво да има е, съвсем определени правила. И ние много често, чрез комисиите, колеги, се опитваме всъщност да заместим пленарна зала. Докладчик Докладите влизат в пленарна зала, пленарния състав отхвърля докладите, връща ги в комисията, докладчикът скача, казва да, но в комисията е, толкова и толкова души бяха за, е, мнозинството беше за и така нататък. Е, добре, но комисията не е равна на пленарния състав на е, парламента. Така че трябва да сме гъвкави, но въпреки всичко да се придържаме към формалните изисквания. И още нещо, което а, трябва да се спомене. Трябва да се преразгледа въпроса с въпросите към комисията. Комисията се оплаква и с право се оплаква, когато и се задават прекрено много въпроси. Имаме колеги, различни делегации, които задават стотици въпроси на Европейската комисия. Те много често Питате едно и също, но само от гледна точка на отделните страни членки. Просто е, става дума всяка страна членка да бъде представена според тях е, достойно, но това струва много пари. Защото отговорът на всеки въпрос, е, отправен към комисията, струва около 5000 евро. И а, с болка го казвам, но трябва да кажа, че правото да се отправят въпроси към комисията трябва да бъде ограничено. Защото задаването на огромен брос въпроси всъщност има за цел умишлено забавене на приемането на определени документи и доклади. Трябва да стигнем до някакво джентлменско споразумение, за да може да регулираме този въпрос. Смятам, че това ще бъде в наш, наш общ интерес. И още нещо. Въпросът за законодателната инициатива. Това е вътрешен въпрос. Сблъсквали сме се с него многократно. Сега имаме право на законодателна инициатива, дори преди комисията да използва това свое право. Но аз не мисля, че би трябвало парламента да иска правото му на законодателна инициатива да бъде безкрайно увеличавано. укрепването на законодателната, правото на законодателна инициатива на парламента, увеличаването на това, размерите на това право, според мен, не е правилно. Защото иначе комисията се оказва между парламента и съвета, нещо, което ослабва нейната позиция. Ако се умеем да укрепим ролята, увеличим ролята на комисията, тя ще има възможност да използва пълноценно правото си на законодателна инициатива. И съответно ние трябва да намалим нашите претенции към законодателна инициатива. В на Лисабонския договор мисля, че е важно а, да има ясно разграничение между актове за прилагане и делегирани актове. Защото на какво сме свидетели? А, системно се злоупотребява с този инструмент от съвета. И това затруднява ролята и работата на парламента, прави надзорът по-труден. Много пъти съвета иска сливане на тези два вида актове. Мисълта, че трябва да оставяме на делегирани актове политически по същество въпроси не е правилна. Всичко, което има политическо значение, трябва да бъде разглеждано и приемано от парламента, то не може да бъде отпратено към делегираните актове. Значи трябва много внимателно да отделим маловажното, важното от маловажното и да използваме този критерий, когато става дума за делегирани актове. Тоест, ако контролираме по-ефикасно делегираните актове, като използваме член 190 от договора за функциониране на Европейския съюз, като например включиме задължителни указания в основните регулаторни текстове, които да посочват кога точно комисията може да приема делегирани актове. По този начин може да решим проблема. Е, Европейският парламент и други свързани с органи, него органи, могат да участват в подготовката на делегираните актове. Всичко това са огромни проблеми, не могат да бъдат решени от днес за утре. Но аз се опитвам, е, ще се опитам да събера всичко, което колегите имат да допренесат, е, за да може да се попълнат евентуално съществуващите празноти в това, което аз предлагам. Надявам се колегите, че може би ще ми помогнат и в определение на насоката на първият проект, който ще представя. Благодаря много, господин Ранджел. Това беше общо една лекция по конституционно право, която ни дадохте. Спряхте се на всички различни аспекти на проблема. И ние, разбира се, ще трябва да разглеждаме тези въпроси, когато а, го, говоряме от, по отделните проблеми. Кой иска думата? Господин Дав. И аз искам да благодаря на господин Ранджел, а също така и на нашите преводачи, които се справиха чудесно. Мисля, че трябва да бъдем внимателни и да се опитваме да се придържаме колкото можем по-строго към мандатът на комисията. става дума за как, това, как да се тълкува договора във връзка с нашата роля. Това тълкуване може да бъде доста широко. И има няколко важни конституционни въпроса. свързани с тази работа. Докладчика спомена много от тях. Но става дума ние да предложим, подготвим един доклад, който ще бъде използван от следващият парламент и ще бъде използван в процеса на променяне на договора. А, и тук е необходима дисциплина в работата. Не бива да забравяме, че парламентът спечели доста много от Лисабонския договор. И парламента добре използва своите нови правомощия. Използва ги с известен е, успех, бих казал. Колкото до назначенията, назначаването на комисия. Тук трябва да преценим какви са, какво е значението на промените в договор вър... Е, и как влияят те върху процедурата на подбор на комисарите и на назначение, назначаването им. Дали е, това е в кръга на правомощията на политическите групи и политическите партии, които трябва да изиграят, разбира се, своята роля в този процес, или пък онзи, който е предложен за да бъде председател на комисията, трябва да има по-голяма легитимност, една двойствена легитимност, която проистича от парламента и от съвета. И дали не, той не трябва да влияе върху назначаването на членовете на колегиума на комисарите. да влияе повече, отколкото до сегашните председатели на Европейската комисия са можели да го правят. Много, с голям, много голям интерес изслушах предложението на Ранджел по отношение на структурата на Европейската комисия. И способността на парламента да помогне за по-доброто организиране на колегиума на, комисарите. Аз самия смятам, а, фактически това проистича и от основният закон, публикуван от групата Спинели, че трябва да се разделим с практиката да има по един комисар от всяка страна членка. А, мисля, че конвентът много правилно подходи към този въпрос, като се постара да намали броят на комисарите. Погрешно би било да се опитваме да налагаме на Европейският съвет искане да, да създаде формула за справедлива ротация на представителите комисари на, на страните членки. Мисля, че подобно искане би било обречено на неуспех. Е, това го казвах още отдавна и събитията потвърдиха правотата ми. Но независимо от това, въпросът е много важен, тъй като на, наред всичко друго, ясно е, че ако някоя институция а, фактически е пострадала в резултат на, на Лисабонския договор, това е Европейската комисия. И това не е в интерес на Съюза да имаме слаба Европейска комисия. Так му напротив, в интерес на Европейския съюз е по някакъв начин да трансформираме, да преобразим комисията от това, което тя представлява в момента, в едно истинско правителство, парламентарно управление, изпълнителна парламентарна власт. И тук стана дума за ролята на парламента и радвам се, че докладчика спомена ролята на парламентарните комисии във връзка с пленарните заседания, вътрешните методи на работа и мисля, че трябва да помислим за ефикасността на нашите процедури, за тристранните срещи, така наречените триалози. И трябва да помислим и за усъвършенстване на процесът на одобряване. Е, опитът показва, че това е необходимо. Е, това бе пролича и при е, рамковото споразумение. И трябва да се опитаме да включим съвета е, е, в рамковите споразумения, в които, по които преговаря парламента. Това се отнася също така и до разработването на работната програма на комисията. Мисля, че е важно съветът също да бъде привлечен да участва в този процес, дали иска или не независимо от това дали иска или не. Също така, трябва да може да се задават въпроси към председателя на Европейският парламент на, по време на заседанията на съвета. Още един път ще настоя, че е особено важно да се укрепва мандатът, да увеличава мандатът, ролята на парламента в анкетните комисии. А, също така е да се, трябва да се довърши работата по статута на политическите партии. А, това са, така да се каже, демократичните демократичните трансмисии, демократичните мускули на политическите партии. Там и в момента според мен съществува определена слабост. А и това е работа, която трябва да се а, започне и при подготовката на работата на едния парламент. А, разбира се, когато видя документа, проекта документа, ще имам и други неща, които бих искал да добавя. Благодаря, господин Дав. Господин Морейра. Обригадо, президент. Благодаря, господин председател. Най-напред искам да поздравя докладчика за широката картина, която той ни представи на редица конституционни аспекти на отношенията между Европейския парламент и Европейската комисия. Но искам да попитам следното. Не трябва ли малко да се опитаме да ограничим обхватът на този доклад? Очевидно, неговата цел е да а, а, е, тълкува прилагането на европейският, Лисабонският договор в отношенията между парламента и комисията и мисля, че той трябва да се ограничи до изпълнението на тази задача. И затова искам да попитам, независимо от това дали сме съгласни или не с докладчика по различните повдигнати въпроси, не трябва ли да се занимаем с тези основни, занимаваме с тези основни въпроси на бъдещето на Европейския съюз и дали сега е времето да го сторим. А, бих предпочел по-скоро да се ограничим а, малко повече а, до най-същественото. Да направим всичко, което можем, за да използваме максимално промените, които внесе Лисабонския договор. Внимателно да разгледаме въпроса как се, се променили институционните отношения между Европейския парламент и Европейската комисия по отношение на международните договори и политическите организации. Оттам бих започнал. Да видим какво ново ни дава Лисабонския договор – и какво може да бъде съвършенствано в законодателството на Европейския съюз, в международните договори и какво се очаква от нас да направим в светлината на Лисабонския договор, а също така да видим какви са нашите слабости, какво е трябвало да направим и не сме пожелали или успели да го направим. Т.е. да се опитаме да коригираме слабостите, които сме забелязали, за да не ги повтаряме в бъдеще. И като имам предвид това, бих подбрал три области. Преди всичко, първо законодателната област. Мисля, че е ясно, че ние успяхме да засилим нашата способност да осведомяваме комисията за нашите желания относно това в кои законодателни области бихме искали да се работи най-напред. Мисля, че тук е постигнат напредък. Също така ми се струва, че а, обикновената законодателна процедура представлява много голям напредък а, в нашата работа. Имам своите съмнения по отношение на делегираните актове и актовете за прилагане. За сега поне процесът за а, променяне на европейското законодателство, така че то да отговаря по-добре на после договор по отношение на актовете за прилагане и делегираните актове, а, не е направено е, и достатъчно в тази област и тук трябва да, да поработи не само комисията, но и ние, Европейския парламент. Тази работа не е довършена. Като това, сега дума за делегирани актове, не мисля, че споделям позицията, че делегираните актове трябва да бъдат колкото може по-малко. Някой изглежда, че мнозина смятат тъкмо така тъкмо, тъкмо, тъкмо точно обратното. Според мен, ако претоварваме законодателния процес с гласувания по технически въпроси, ако претоварим нашите законодателни форуми с подобни процедури, това ще създаде проблеми. Много по-добре би било да делегираме а, работата на комисията. Е, последен пример за това е директивата за медицинските устройства. Там в, в, има толкова много технически е, подробности, че 99% от депутатите всъщност не разбираха за какво гласуват. Мисля, че би било много по-плодотворен подход, ако бяхме приели някои общи правила, както господин Ранджел каза, политически критерии, които да вземе предвид комисията, а тя да поеме работата по всички технически въпроси, свързани с а, а, този законодателен акт. Но това, което казвам за този конкретен регламент, а, въжи и за редица други трябва да се откажем от нашите предразсъдици и да гледаме с подозрение на делегираните актове. Напротив, трябва да се стремим да облегчим работата на парламента, да си дадем възможност повече време да работим по нашите политически и законодателни приоритети. Напротив, би трябвало да приемаме повече делегирани актове. Това много ясно сочи и договора и, и междуинституционалното споразумение. Колкото до актовете за прилагане, мисля, че тук сме малко самодо... прекалено самодоволни. Когато става дума за комитологията, там има някои пробойни. А, а, Става дума за генерични актове за прилагане, нещо, което според мен е оксиморон, вътрешно противоречие. Трябва значи, да, стане, да стане ясно дали става дума за законодателни актове или за делегирани актове. Когато се допуснаха изключения в коматологичната процедура по отношение на актовете за прилагане, направихме грешка. И в никакъв случай не трябва да бъдем самодоволни и, и да позволяваме актове за прилагане, върху които нямаме контрол. Значи в това отношение още много може да се направи. За да се установи много ясна демаркационна линия между делегираните актове и актовете за прилагане. Значи не трябва да а, проявяваме нежелание а, по отношение на делегираните актове, а, а да допускаме по-широката употреба на актовете за прилагане. По отношение на пленарните заседания, много често гласуваме електронно за редица изменения, които са изключително технически по своята природа, въпроси, които би трябвало да бъдат решени в парламентарните комисии. Има десетки законодателни технически подробности, с които Честно казвам си губим времето. Ако гражданите наблюдават нашите пленарни заседания, те не разбират нищо от това. Когато се гласува технически подробности, никой не се интересува от това. Дори самите депутати не са наясно какво е мнението им по много от въпросите, по които се гласува. Мисля си, че много по-добър подход би било тези въпроси да се разглеждат в специални комитети. Сега, за международните споразумения. Докладчикът посочи кои са основните елементи тук. Лисабонският договор дава нови правомощия на Европейския парламент – включително сферата на международните споразумения. Европейският парламент трябва да даде своето съгласие, за да може да се одобри международно споразумение. Това означава, че Европейският парламент има определено влияние върху провеждащите се преговорите. Тук има два решаващи момента. Първият беше споменат от докладчика споразумението по SWIFT, което първоначално беше отхвърлен от парламента. Второто споразумение по SWIFT се преговаряше в тясно сътрудничество с Европейския парламент и депутатите Европейския парламент отидоха във Вашингтон да преговарят ключовите аспекти на това споразумение. Съветът и комисията присъстваха, но и парламентът също присъстваше при тези преговори. Обаче съгласен съм с докладчика – смисъл, че трябва да има разделение на властите и трябва да гарантираме това, че това, което се случи с с поразумението по SWIFT трябва да се разглежда като изключение, а не като правило. Що се отнася до редица южноамерикански страни, Колумбия, Колумбия и Перу, там си спомняме, че и, двете, и двата парламента участваха в преговори с Европейския съюз и парламентите участваха и в изготвянето на пътната карта. Тогава парламентът одобри това споразумение в пленарна зала, но отново това беше изключение, що се отнася до ролята на Европейския парламент. Изключение се дължеше на това, че по изключение участваха и национални парламенти – мисля си, че нашият опит е много положителен в случаите, когато Европейския парламент е присъствал на международни преговори. Мисля си, че нашата задача като цяло е да следим какво се случва, да получаваме информация за това, което се случва. Os nacionais, em que os acordos internacionais aparecem no fim, ние имаме много по-добра позиция от националните парламенти да правим това. Ние знаем, че националните парламенти просто чисто формално одобряват подобни споразумения, докато при нас ситуацията е по-различна и това трябва да се приветства. Благодарение на нас много важни аспекти са били включени в международни споразумения. Например, в моята сфера има много международни споразумения в областта на международната търговия и нашето участие е било добра практика. Мисля си, че тази практика може да следва от другите комисии на Европейския парламент. Има един проблем обаче, който не може да игнорираме във връзка с международните преговори, а именно времето между постигане съгласие при преговорите и влизането в сила на съответното споразумение, времето е прекалено дълго понякога отнема години. И причината за това, че този период понякога продължава до 3 години е, че споразумение трябва да се преведе и трябва да бъде проверено от правна гледна точка. Мисля си, че този аспект може да се подобри. Много е жалко това, защото има споразумения, особено търговски споразумения, които са изключително полезни за Европейския съюз, но 3, 4, дори 5 години могат да изминат преди да влезе в сила споразумението. Т.е. трябва да прилагаме творчески подход, що се отнася до ратифицирането или одобряването на международни споразумения от парламента. А сега малко ще поговоря за политически контрол върху дейността на комисията. Е, Разискванията в парламента в Страсбург могат и трябва да бъдат подобрени. Вече има определено подобрение. И парламентарните комисии задават въпроси обаче и тази практика може да се подобри. Парламентът придоби нови правомощия в сферата на контрол върху комисията и ние би трябвало да се възползваме повече от тези правомощи. И накрая има един елемент, при който отново не отговаряме на очакванията и Господин Дар говореше за това. Става дума за закона за политическите партии. Мисля си, че всеки, който има парламентарен подход към Европейския съюз, и лично аз се причислявам към тази категория, не съм привържник на президентския подход и колегата Ранжел знае с това, но ние какво доближаване до този парламентарен подход няма да се осъществи, ако не се укрепи ролята на европейските политически партии. Видяхме го по време на първи парламентарен мандат след Лисабонския договор. Ние се опитахме да засилим европейските политически партии, но се провалихме. И по този начин се провалихме в един от ключовите аспекти на Лисабонския договор. Благодаря ви. Много ви благодаря, господин Морейра, за вашето изказване, което според мен беше много полезно в този важен дебат. Господин Шолц, помолим. Благодаря, господин председател. Ще започна там, където спря колегата Дафа. Той говори за това колко големи са очакванията и интереса към писмения проектодоклад на колегата Ранхел. Да, наистина, когато получим писмения текст, вече ще можем много интензивно да обсъдим всички тези е, въпроси, които бяха засегнати днес от докладчика много подробно и аз му благодаря за това подробно изложение. Как именно ще подходим към всички тези въпроси? Ще се опитам да очертая два акцента, които според мен са от най-важно значение. Имайки предвид прилагането на Лисабонския договор, бихме могли да разработим някакви препоръки и да извадим съответните заключения за следващия легислатурен, легислатурен период. Европейските въпроси се увеличават, но евроскептицизма също се увеличава. Така че е, непрекъснато в държавите членки се обсъжда е, легитимността на европейските институции. Според мен, е, ако другата година е, няма да можем да отговорим на въпроса как точно ще функционира е, Европейският съюз на основата на договора за функционирането му и как е, неговите правомощия ще се възприемат от реалната политика ние няма да успеем в нашия много мащабен и важен проект. Не бих искал този доклад да изпада единствено в технически подробности за това какъв трябва да е механизма на съотношението и на взаимоотношението между парламент, комисия и съвет. Ние ще констатираме естествено, че нещо в тези взаимоотношения не е в ред. Съветът е, е, общо взето се опитва да избегне Европейския парламент, да сведе неговата роля на едно по-низко равнище, да се наложат държавите членки, но ако ние имаме един определен механизъм за това как точно ще се взимат решенията, е, естествено ще трябва да се спрем на взаимоотношението между парламента и съвета. От една страна и парламента и комисията от друга страна. Ако не поставим тази тема в центъра на доклада, просто той ще има само, така да се каже, козметичен ефект. Трябва да разгледаме отделните предложения, но според мен ни е необходим малко повече кореш, когато поставяме акцентите при тази тема. Ще засегна и още един въпрос. Това, което и колегите казаха във връзка с реалния контрол, който парламента упражнява върху комисията, как точно трябва да организираме нашата дейност по контрола. Колегата Морейра е прав. Същевременно ние като парламент се нуждаем от правото на инициатива. И точно там, където нещата не, е, не вървят в Европейския съюз, би трябвало да държим на правото на инициатива на Европейския парламент. В този смисъл парламентът трябва да може да казва ето тук или тук законодателството на Европейския съюз трябва да се промени, трябва да се предприема нещо ново. Е, в никакъв случай не уважавам ролята на комисията. И така стигам до третия централен момент, според мен. Ролята на депутатите трябва да се запази, трябва да се е, подчертае в рамките на комисиите ние на практика показваме е, нашите правомощия. Ние можем по този начин да е, е, изпратим сигнали е, и послания към съвета как точно трябва да се развива законодателството, как точно трябва да се действа на европейско равнище. Естествено, е, ние разполагаме и с секретарят в комисията, разполагаме и с. Е, съвещателни, консултативни органи и така нататък. Естествено, че трябва да разгледаме и въпроса за делегираните актове, за изпълнителните актове, как точно ще се определи ролята на комисиите. Но е, на практика трябва да поставим съвсем точно политическите акценти. И в заключение ще кажа, че трябва е, много е, сериозно да помислим по въпроса за това как ролята на парламента е, ще бъде естествено първо обсъдена, но след това и определена във връзка с контакта с гражданите. Ние допринасяме в крайна сметка за това политиката да не е изцяло прозрачна. Ние би трябвало съвсем ясно да посочваме кой за какво отговаря, какви са правомощията на съвета, какви са правомощията на държавите членки, на националните парламенти, на Европейския парламент. Трябва много прецизно да посочваме всичко това, без да се страхуваме от централизация в Европа но придържайки се към принципа за субсидиарност, трябва съвсем прецизно да уточняваме кое е европейско правомощие, кое е национално, кое е регионално правомощие. Ето това е един изключително важен въпрос, който бих предложил докладчикът да има предвид Естествено, е, е, включително и е, преговорите по споразумения като SWIFT и други. Къде структурата, процедурата за взимане на решение трябва да бъде усъвършенствана. Как точно ще се взимат решенията по определени споразумения, е, влизането е, на споразуменията в действие, е, как ще се разпредели това във времето при смяната на легислатурните периоди, как ще обвържем нещата и с пряката демокрация, с правото на гражданите да се произнасят по определени решения. Е, е, трябва да помислим именно за това, да засилим демократичния елемент и също времено трябва много добре да проучим всички е, разпоредби в Лисабонския договор, защото в него има и много хубави неща, има и силни разпоредби, но има и слабости. И там, където установим, че е, съществува дефицит, е, би трябвало на всяка цена да предприемем необходимите мерки, както установяваме, че взаимоотношенията между институциите не са достатъчно ясно определени. Господин Бронкс, Бронкс благодаря ви. Ще бъда много кратък. Много ми беше интересно да изслушам разсъждението господин Ранжел за преките и непреките избори на председател. Според мен това беше доста творчески подход. Разбира се, възможно е пряко да се избира председателя на Европейската комисия, без да се променя договора. Само европейските политически партии трябва да излъчат свои кандидати. Нещата изглеждат много лесни, но дали има някакви данни от допитвания до общественото мнение, които да показват, че избирателите ще са съгласни европейските политически партии да гласуват вместо тях? Лично аз смятам, че гражданите ще продължат да гласуват възоснова на национални критерии за национални партии. Разбира се, преките избори на председател на Европейската комисия ще изискват промяна в договора. Обаче отново важно е голяма част от избирателите да знаят достатъчно за ролята на председателята, комисията и дори да знаят, че те съществуват. за да могат да гласуват рационално, да изберат няколко от представените кандидатури. Ако има отделни и преки избори за председател на Европейската комисия, избирателна активност ще бъде минимална, защото хората няма да знаят за какво ще гласуват и съответно няма да гласуват. Вторият аспект. Лисабонския договор и разширяването на правомощията, включително законодателните правомощия на Европейския парламент. Много хора приветстват това, но разбира се, е добре дори и депутатите да знаят за какво гласуват. Един колега, господин Папастамкос, ако не се лъжа, през март по време на гласуване припадна. И председателят Шус беше необичайно откровен, когато каза, че имаше толкова много гласувания, че депутатите от Европейския парламент най-вероятно просто не знаят за какво гласуват. Трябва да зададем въпроса защо е така. Това е защото идват много изменения в последния момент, така че дори и сътрудниците, консултирайки с депутатите, могат да проследят всичките гласувания за следващия ден изведнъж нещо се появява два часа преди гласуването и всичко се променя кардинално. И разбира се, преди да сме прекомерно самодоволни, трябва да кажем, че това не се случва само в пленарна зала. Това се случва и в тази парламентарна комисия. Например, ние се срещнахме сутринта по време на пленарното заседание. Ние очаквахме, очаквахме, очаквахме да се появи списка за гласуване. Той не се появи и ние напуснахме и разбрахме, че този списък се появи почти 4 часа след обявеното начало на заседанието. Така че ние не знаехме как да гласуваме. И аз, например, дойдох с моя сътрудник, който се опитваше да се опита да установи някаква връзка между докладите и списка за гласуване. И забелязах, че имаше един човек, който седеше преди мен и който беше предложил много изменения и не гласуваше за тях. Може би просто не може да ги разпознае. Няма да повтарям своите възгледи за Европейския парламент. Ще имам време и за това, но смятам, че гласуването във всеки един парламент трябва да бъде рационално и информирано. Също така големи партии посочват на своите членове как да гласуват и малко е странно, че депутатите не са решили какво и за какво да гласуват или срещу какво да гласуват. Може би те знаят за какво искат да гласуват, но не знаят точно какво да гласуват. Аз лично Имах късмет да бъда подпомогнат от моите сътрудници, но ако искате да слушате разискванията и да участвате в тях, много е трудно това да се направи, защото по едно и също време се провеждат най-различни разисквания. Например, беше добре, че сътрудниците ни понякога могат да ни съобщават какво се случва на заседанието, на които не присъстваме. Но това също не е много добър вариант. Благодаря ви. Много ви благодаря. Мисля си, че няма други желащи да се изкажат. Господин Ранжел, дали бихте искали да отговорите? Аз бих искал съвсем накратко да отговоря. E Има тук една идея, която беше споделена и от господин Дат, и от господин Морейра. Те ме подкрепиха по този въпрос, а именно какви точно трябва да бъдат границите на този доклад. Но и нашия колега господин Шолц много правилно каза, че ако нашата задача е да изготвим още един административен доклад на Комисията по конституционни въпроси, няма проблем. Но аз мисля, че ако стои въпроса само за някакъв административен доклад, това може да го направи някой от администрацията, не политик. Затова смятам, че това е политически доклад. Ако разгледаме делегираните актове, актовете за изпълнение, ролята на парламента при упражняване на парламентарния контрол, виждаме, че тук последиците са много важни. И ние трябва да отчетем всички тези важни политически последици и да ги отразим по правилен политически начин. Така че това не е административна задача, това с което се занимаваме. Това, което ние правим, ние променяме една система. И тази промяна ще има политически последици. Ние няма само да се занимаваме с някакво правен равносметка на Лисабонския договор. И съм съгласен с много колеги. Няма да се откаже от правото да анализирам нещата от конституционна и политическа гледна точка и да разглеждам резултатите от Лисабонския договор от тази гледна точка. И хората очакват от нас точно това. Хората не очакват от нас просто да описваме подробно административните промени. Да кажем, това се е променило и следователно трябва да променим нещо друго. Да, разбира се, това е също важна работа, но за нас много по-важна задача е да имаме една макроперспектива, да има един макроподход, да разглеждаме цялостната картина, цялостния контекст, а не да се задълбаваме в административни подробности. Затова подходих към този доклад по начина, по който подходих. Видяхме един вид триединство между триединство между докладите, отнасящи се до взаимоотношенията на парламента, съвета и комисията. Ако бихме се ограничили само с подробности, това би подкопало нашия поглед, отнасящ се до широките последици. Щяхме да имаме само един доклад за много за управлението на много равнища, за отношението между парламента и комисията, щяхме да има един административен доклад, който като цяло би представлявал само един списък на промените, до които е довел Лисабонският договор в отношенията между парламента и комисията. Така че смятам, че е правилен подход е да се търси един по-широк поглед. Това не отслабва значението на казаното от господин Морера. Той много правилно казал. Холистично казано, както се казва в философията, господин Морера е много прав, когато казва, че законодателните въпроси трябва да бъдат отделени от административните и техническите аспекти. Това е абсолютно вярно. Но това отново означава, че имаме нужда от една по-широка представа за неща. Трябва да представим една широка, пълна картина. И към господин Дъв, ако ми позволите. Като цяло ние с вас сме съгласни – когато става дума за делегираните актове и актове за изпълнение. Като цяло съм съгласен с всичко, което казахте. Когато говорих за теорията на съществеността, споменах това. Защото ако извършването на политика става чрез делегирани актове, то за това си има своите причини. Не защото парламентът не се интересува от това, а защото парламентът иска да провери как стоят нещата. За това искам да има правилен технически баланс и това е политическо измерение на този въпрос. За това говорих за правителство, което се подчинява на парламента. Ако парламентът започне да се занимава като със законодател с технически подробности, това означава, че той ще поеме административна, а не политическа или законодателна работа той започва да извършва такава работа. Затова трябва да помислим за последиците от промените. И ние сме водили в нашата група подобни разисквания. И господин Да и господин Морейро говориха за още други неща, свързани с политическите измерения. Въпросът за председателя на парламента. Не знам дали Европейският съвет или по-скоро доклад за Европейския съвет трябва да разглежда този въпрос. Имаме едно пълно объркване на властите и за това трябва да внесем промяна в тази ситуация. В уводното си слово споменах за това как се развиваха институциите в Обединеното кралство, когато на времето имаше крал в парламента. Сега ние ще имаме парламент в краля. Така че парламентът ще бъде един вид изпълнителен орган и това би било много странно. Но аз смятам, че това е полезно. Смятам, че промените, които въвеждаме, са полезни но много често полезните неща, когато те се въвеждат, въздействат върху основополагащите принципи, а ние не трябва да забравяме за принципите. Например, председателят на парламента трябва да присъства на важни изяви и събития, за да представлява Европейския парламент. Но ако Европейският парламент иска да бъде реален законодателен орган – който има ключова роля при изключване на международните споразумения и други, той трябва да се придържа до своите задачи, до своите правомощия. Смятам, че това е важно. Промените, които наблюдаваме, са важни, но недостатъчни. Още два важни аспекта за закона за политическите партии. Един от тях. Повечето хора биха казали, че този въпрос не е придвижен достатъчно напред. Честно казано, аз смятам, че нещата все още не са положителни. Независимо от това, дали този закон ще се окаже успешен при следващите избори, лично аз смятам, че той ще доведе до провал. Колегите от НП внесоха много изменения, но едва ли ще можем да постигнем положителна промяна за политическите партии. Тук не съм съгласен дали това ще бъде положително за парламента в дългосрочен аспект. Ако разгледаме потенциалното въздействие върху отношение с комисията, това е темата на моят доклад, не съм сигурен как точно нещата ще се променят. Дали правомощият на комисията няма да бъдат засегнати е неблагоприятно но трябва да мислим за нашия конституционален, конституционален модел. Трябва да разберем как точно отделните елементи се вписват в цялостната структура. Сега към господин Шолц. Съгласен съм с въпроса за това, че политическите и конституционните въпроси трябва да бъдат много ясно очертани и към господин Бронс. Били ли сте депутат в британския парламент? Ами да, личи си, че не сте били. Защото ако бихте били депутат в британския парламент, щяхте да разбирате как той работи. Вие се оплаквате от това как работи Европейския парламент, но трябва да се оплаквате от дейността на Британския парламент. И го казах това и на моя колега, господин Фокс. Може би от време на време трябва да отивате до Британския парламент, да видите как там нещата работят. И ако смятате, че британския парламент е олицетворен демокрацията, след това елате в парламента, в Европейския парламент да ни критикувате. Господин Морейра каза, че предпочита парламентарния подход. Разбира се, аз знам това от него, но искам нещо много ясно да кажа тук. Todos os modelos são presidenciais. Não será por acaso. Моделът на правителството, на управлението в големите страни, големите региони е обикновено президентски модел и това е обяснимо логично. Като имаме предвид, че Европа е един огромен и много разнообразен регион, може би този документ е още по-силен за парламента. Да, съгласен съм, че е възможен и парламентарния модел, но опитът ни показва, че президентският модел работи най-добре. Имаме най-различни примери за това – САЩ, Индия и т.н. Знае, че президентски модел работи най-добре, когато имаме големи страни и региони. Това е тенденция. Аз не го казвам изрично в моя доклад, но това е моето мислене. И що се отнася до изборите на председателя на Европейската комисия, господин Бронц винаги в един същи стил, стил казва нещо, което смятам за интересно. Ако председателят не е избран пряко, ако е избран не пряко, хората не знаят кой точно е председателя. И избирателите, според господин Брунц, са абсолютно невежи и не знаят какво се случва. Мисля си, че тук трябва да вземем решение. Трябва да кажем, председателят на комисията съществува. И трябва да решим дали ще дадем възможност на нашите граждани да повлияят върху това чрез парламент, Европейския парламент или чрез избори, които са от президентски тип. Дали трябва да дадем на нашите граждани да решат кой ще бъде председател на Европейската комисия? защото в противен случай просто ще остане ситуацията без контрол. Ако председателят на комисията не е известен на гражданите, то това може да означава, че той ще е технократ и затова не се знае кой е той. Обаче, ако гражданите избират председателя, това създава връзка с гражданите. Аз съм съгласен, че гражданите много често не знаят кой е председателят на Европейската комисия. Ако има преки избори, те ще се заинтересуват в Съединените щати, които са Съединени щати, които според мен са добър конституционен модел, макар и не съвсем безпроблемен за нас, гражданите не участват пряко в изборите на президента, но това означава, че те не се интересуват от това. Това не означава, че президентът на САЩ няма легитимност. Не, президентът като цяло се подкрепят голямо мнозинство от гражданите. Независимо дали то от щат Калифорния или от щат Вашингтон, от Северна Каролина. Това, което той прави, е, че той олицетворява и е федералното правителство. Мисля си, че тук, също както и в САЩ, хората се интересуват повече от национални въпроси или от по скоро местници въпроси, но ако хората участват и в изборите на европейско ниво, това е мен част от демокрацията. Тоест, ако ще имаме председател на Европейската комисия, аз предпочитам той да бъде демократично избран, отколкото не. А как това ще стане, ще зависи от гражданите. Знам, че някои хора изобщо искат да се ликвидира тази функция председател на Европейската комисия. Това е което иска да кажа на господин Бронкс. Просто не можех да пропусна тази възможност. Мисля си, че отговоря достатъчно подробно на всички останали коментари. Благодаря на всички изказали. Ще се постарая да отразя това, което смятам за важно. Благодаря. Сигурен съм, че това ще е трудна задача. Но ако искаме да доведем работата до край а, по време на мандата на този парламент, работата ви трябва да не е прекалено голяма. Ще имаме значи, публично заседание на 23 януари, срокът за изменение 11 е февруари. В пленарна зала ще гласуваме през март 14. Ако няма други изказвания, предлагам да минем по-нататък. Не можем да разгледаме доклада на господин Месешмит, защото той не е тук. Така че пред, предлагам да вземем седма точка, за, която аз съм докладчик. Това е тълкуване на член 202, пети параграф от правилника за дейността на Европейския парламент относно констатативните посещения. Аз е, беше ми възложено да подготвя писмено становище по този въпрос, което ще бъде гласувано утре. Е, въпросът е сравнително прост. Комисията по петиции поиска от нас да тълкуваме, да разтълкуваме члена който се отнася до доклада, който комисията по петициите трябва да подготви във връзка с констатативните посещения. За да може да се... Когато те посещават една или друга страна, за да установят какво е положението и какви са фактите във връзка с определен въпрос. Понякога това става по искане на гражданите. В пети параграф, във втори, втора точка, се казва, че когато се е необходимо да се вземе решение, комисията по петициите може да организира констатативни посещения на място. След това се изготвят доклад, се изготвят доклад от участниците в посещението и този доклад се изпраща на, на председателя на парламента, след като е прието от комисията по петициите. Защо се иска от нас да тълкуваме член 202, параграф 5 от правилника? След а, а, среща в Боливия, а, членовете на комисията не се стигнали до споразумение по отношение на съдържанието на доклада за посещението. Комисията също, по петициите също не е успява да реши проблема. Председателят на Комисията по петициите смята, че трябва да се предлага, прилага 55-ти член, но 55-ти член се отнася до нещо различно. Става дума за собствена инициатива. И затова става дума за е, една съвсем конкретна процедура, по която са възникнали съмнения в Комисията по петициите във връзка с доклад, който трябва да бъде изпратен на председателят на парламента. И като се има преди член 202, в който се казва, че докладът се подготвя от участниците в посещението. Там не става дума, че трябва да се гласува И за това, като се има предвид становището на правната служба на парламента, трябва тези доклади да се приемат с консенсус. Консенсус, т.е. мнението, заложено в доклада, трябва да бъде прието от всички членове на делегацията. Ако това не е така, различните становища, трябва да, гледни точки трябва да бъдат отразени в доклада. Но в край на, на краищата трябва да се постигне консенсус поне по описанието на това, което е установено на място. Както разбираме обаче, това не е станало, и става дума за гласуване с мнозинство. Но това е становището на правната служба в някои случаи могат да се, може да се приеме внасяне на изменения към доклада. Но а, не сме имали до сега случаи да не се одобри доклада от комисията и да не бъде изпратен на председателят на парламента. Във вашите папки а, имате текста на моето становище. Само една малка поправка бих внесъл в края на становището се казва, ако добре си спомням, че консултативните посещения имат за цел да предоставят необходимата информация на комисията по петициите, за да може да се оцени съответната петиция. Докладът е, е отговорност, която се вменява в участниците в е, посещението и те трябва да го приемат с консенсус. Ако няма консенсус, те трябва да изложат различните мнения. А остава комисията по петициите да гласува доклада, едно гласуване, освен ако председателя на комисията не допусне внасянето на изменения. Става дума за член 52 от правилника, където не се допуска било пряко или непряко отклоняване от, от тази процедура. Тоест, ако няма консенсус и докладът не, не е прият от комисията по петициите, той няма да бъде изпращан на председателя на парламента. Искам да, да залича думите при липса на консенсус. Мисля, че тези думи трябва да бъдат заличени и вместо това да се каже, ако докладът не е прият, от комисията, той не може да бъде изпратен а, на председателя на парламента. Искам да попитам, има ли някой, който иска да каже нещо във връзка с моето становище по този въпрос? С корекцията, която току-що направих, е, ще предложа становището а, е, на гласуване от Резаран. Виждам, че има един желаящ да се изкаже. Имате думата. La е, Петрович, по può Госпожа Петрович, имате думата. Да, благодаря, господин председател. Ще говоря съвсем кратко. Предишна дискусията, предишна точка беше твърде дълга. Като докладчик в сянка, приветствам вашето становище, което дава тълкуване на член 202, параграф 5. Абсолютно правилно, че съдържанието на доклада не изисква консенсус, но не може да бъде поправено с е, внасяне на изменения, освен от страна на участниците в делегацията. Напълно подкрепям е, вашето мислене по отношение на обяснителното е, обяснението към вашето писмо, че консенсусът може да се улесни, ако се даде възможност на участниците да изразят различни мнения по отношение на установените факти и това да бъде вложено в доклада. По този начин членовете на комисията ще бъдат достатъчно добре осведомени е, за това, което е установено по време на посещението. И съгласно член 202, комисията по петиции ще е, получи максимална информация. Наред с това, това не може да бъде обект на вътрешно гласуване с мнозинство. защото в такъв случай няма да се предостави цялата необходима информация на комисията. Това, което вие предлагате като докладчик господин председател по този въпрос, много добре обяснява мотивите за подобно тълкуване на член 202 параграф 5 и аз бих искала да изразя подкрепата си на вашето становище. Благодаря. Благодаря. Господин Бронс. Bene, allora non vedo altri interventi, la mettiamo a un voto di tutta la... Не виждам друг е, да иска думата. В такъв случай ще предложим становището на, гласу... на гласуване от Резаран и с това приключваме е, днешното заседание. Само още две неща. Първо, от Резаран ще започнем в 9 часа с заседание на координаторите и в 10 без 10 а, ще продължим с работата. Искам да кажа, че утре ще има един интересен семинар съгласно член 17 за диалог с гражданското общество. В него ще бъдат включени представители на светски, религиозни а, и други организации. В светлината на предстоящите избори ще говорим за укрепването на европейската демокрация с участието на гражданите в тези избори. Благодаря. Довиждане до утре.